Моля да заемете местата си, за да започнем. Първа точка – приемане на дневния ред. Има някои промени в предложения дневен ред. Точка 26 ще бъде разгледана след точка 8. Точка 31 ще бъде разгледана след точка 12 и точка 10 ще бъде отложена. Имате ли някакви възражения? Не виждам. Считаме, че дневния ред е, е прият. Втора точка – съобщение на председателя. Искам да ви поканя на един коктейл в Европейският парламент в 18.30 тази вечер – в кафенето на третия етаж на сградата Ян, заедно с представители на Института за европейска експертиза и европейски експерти. На този коктейл ще бъде представен института и новата книга, издадена от него, за съдебната експертиза в Европа и ние ви, ще ви приветстваме заедно с председателя на института. Трета точка – одобрение на протокола. Ако не поступят никакви възражения до края на настоящото заседание по отношение на протокола от заседанието от 5 септември, ще се счита, че протоколът е одобрен. Четвърта точка – представене от Европейското общество за сравнителна история на правото. Искам да приветствам сред нас следните експерти. Доктор Михал Галедек от университета в Гданск, доктор Матю Дайсън от университета в Оксфорд, професор Дирка Хайрбаунд от университета в Гент и доктор Ана Климашевска от университета в Гданск. С а, ваше позволение ще ви дам думата след малко. Не зная как а, бихте желали да се изкажете, в какъв ред. А, разполагаме а, с около половин час. Сравнителната история може да ни помогне да разберем обществото, което имаме, което искаме да изградим. Европейското общество за сравнителна история на правото има удоволствието да говори пред вас. Аз съм Матио Дайсън от университета в Оксфорд и заместник председател на това общество. Ана Климашевска от университета в Гданск организира конференцията, която се организира на всеки две години. Получих и съм също изнесъл доста лекции. Ще бъда кратък и ще ви дам обзор с какво се занимава това общество и с удоволствие ще отговорим на ваши въпроси, ако има такива. Сравнителната история на правото може да бъде много а, широка, в зависимост от това колко време имаме и с колко средства разполагаме. През 2016 беше организирана конференция и можем да приведем примери, които може би са в съответствие с това, с което се занимава и комисията Юри. Ние действаме на микро микрониво, разглеждаме въпроси, които са много конкретни, свързани с конкретни решения, правила и прочие. Може би вашата комисия се занимава с подобно. Например, как испанското право е променило своите правила в зависимост от това дали обвиненото лице е причинило вреда или не. Професор Албер Руда от университета в Герона работи също по него. Също разглеждаме комплексни фактори, свързани с конкретни решения. Джорам Корас също представи едно наше изследване. Беше представена колекция на обичайно право от 11 до 15 века. Притежаването е понятие, което се прилага в цяла Европа, но може да се разбира по различен начин и това е въпрос, който се дебатира от хиляди години и можем да научим нещо от това, какво е записано в обичайното право, как е интегрирано в съвременното право. Също Белгийския наказателен кодекс от 19 век беше разгледан авиационното право в северните държави, както и други изследвания, свързани, например, с давността. Как се развива също и швейцарското законодателство. Ние работим и на макрониво, как се променя правото и какво означава националната идентичност в правото. Какви правила са приложени ефикасно в миналото? Дали има смисъл да имаме еднакви формални правила, след като различните култури ще го интерпретират по различно право? Правото може и да е еднакво по същество, но на практика се прилага по различен начин. Има централизиращи сили в Европейския съюз, например Европейския Съда на Европейския съюз, Европейската комисия. Двата органа обаче се нуждаят от различни задвижващи инструменти, за да действат съдът изисква решение на друг съд от държава членка, от комисията се изисква доказателство за действие или бездействие от страна на дадено правителство. Дейността на обикновените хора, дейността на юристите ни дават възможност да разберем какво може да бъде направено. Някои от тези решения на съда може да са извън обсега на дейността на европейските институции и Европейското общество за сравнителна история а, допринася като тръгва от теорията и предлага конкретни примери. Последните примери, гледайки отгоре надолу, дейността на Пиелаки, професор от университета в Финландия, обяснявайки кодификацията и как тя допринася за модернизацията. Преди около 200 години са създадени кодексите, но те ни дават примери за това, как може да изглежда една съвременна правна система. Мартин Фелов от Софийския университет Климент Охридски в България работи за идеята Европа като фактор за изграждане на българската правна идентичност. Други примери от конференцията включват как се е развила правната идентичност в Румъния, и как во е влиянието на миграцията в развитието на теорията на правото, също интелектуалната собственост в цифровата среда и други теми. Арбитражът като разглеждане на възможностите за намиране на решения с оглед и на правната история в Полша друго изследване. Едно общо правило в различните юрисдикции проистича обикновено от обща потребност и се приема само по необходимост, а не като историческа случайност. И едно правило, което е добро на едно място, може да е свързано само с него. След като се разбере историята на правото и как се е развивало, това ни помага да разберем по-добре сегашното положение и с това се занимава нашата организация. Ние извършваме изследвания, които често са свързани с използването на различни езици, на различни правни системи. Ние не се ограничаваме само до Европа, имаме членове от различни географски райони, които извършват научни изследвания, които преподават, които а, дават а, своя принос за сравнителната история на правото. Публикувани са множество трудове, ние публикуваме също и научни а, трудове, имаме а, свои изписания. Това е водещо списание, а, което се представя интересни резултати от конференции, като тази в Валенсия, Амстердам, в Италия, и в Глянс беше последната през 2016, след... следващата конференция ще бъде в Париж през 2018 година. Целта ни е да разберем по-добре правните идеи, като отидем отвъд националните граници. Тези национални граници може би ще съществуват и в бъдеще. Искам сега да дам думата на Ана и след това на Дърк. Thank you, Matt. Благодаря, Мат. Сравнителната история на правото може да ни помогне да разберем как успешно да предизвикаме правни промени. А основното послание е, че съдържанието на една правна система и на една правна култура може да се промени с времето а, сравнителната история на правото може да ни покаже как тази промяна се извършва. През 19 век, в началото на 19 век, множество институции а, от а, Франция, Прусия и Австрия а, са били смятани на полска територия за чужди и привнесени от правна гледна точка и имало силна опозиция срещу тях. След повече от 100 години, след кодифицирането и уеднокряването в Полша на правната система, се оказва, че представителите на различни региони са много привързани към своите местни правни системи. Те започнали да защитават правните си системи и предложили всички тези правни разпоредби да въжат за цялата територия на държавата. Те изтъквали често пъти, че отделните правни култури са освоени от а, а, юристи, а, съди, прокурори и така нататък и за достояние на цялото общество. И нещо, което е смятано дълго за чуждо и привнесено, се е превърнало в национална традиция и така е възприемано от населението. А, така че развитието на правната култура е изисквало тези норми да бъдат включени в а, а, правната система, както това се е случило и при кодификацията на немската система – И тази правилна формула, т.е. правилната формула, формула за а, абсорбиране, за приспособяване, може да се различава в зависимост от обстоятелствата. Понякога чуждото не винаги се отхвърля в определен момент от времето. А, понякога правна система неправилно обозначава чуждият елемент. Ще дам пример с полското търговско право. То се основава а, на немското търговско право от 1837 година. Множество коментатори от а, онова време са посочили източника на отделни членове, като ги сравняват буквално с съдържанието на други кодекси, и специално с а, Германския кодекс от 1897 година. В днешно време се забравя, че а, голяма част от основополагащата а, а, работа по търговското право в Полша всъщност е от френски происход. И а, институционалната основа и законовата основа са привнесени от Франция и тези френски закони са въжали в Полша повече от 100 години. А, така че поколения юристи са израснали с тях и са ги практикували. А, авторите а, на а, основното немско търговско право от 1861 година а, което предхожда кодекса от 1897 година, а, също са използвали за основа френският модел. Така че и а, германското законодателство не е създадено в а, празно пространство. Съществуват връзки, които не са очевидни, не са ясни от пръв поглед. А, ако се спрем на този процес на приемане, а, на абсорбиране, а, е интересно как това е отразено в образователната система. В Полша става ясно, че някои идеологически граници залегнали е, дълбоко в е, обществото и приети, не могат да бъдат успорени е, много лесно. В 19 век в Польша имаше оживена изкусия, дискусия, свързана с френски правен кодекс, който предвижда въвеждането на гражданския брак след преразглеждане на законовите разпоредби се възстановява института на гражданския барак и до 1946 година в Польша се използва наполеоновият модел законодателството по отношение на абортите в Полша показва колко рисковано е да се преодолее едни убеждения, които са много дълбоко вкоренени в обществото и как се изисква много време, за да се превъзмогнат идеологически препятствия. Така че е необходимо националното право да бъде създавано на национално ниво. Както чухте от колегите, една от целите на нашето дружество е да се гарантира, че еволюцията на националните традиции се дължат на обмен на идеи и за разлика от други сфери на изследване, нямаме възможност за лабораторни изследвания. Сравнителната история може да ни помогне да разберем как новите норми и институции се появяват в реалния свят и без да има възможност за изпитване при прилагането им. Всъщност това е <clears throat> една, един огромен склад с идеи. Успели сме да съберем историята не само на една държава, но на много държави в, европейск, в Европа. Няколко примера. Както знаете, някои хора говорят за единен граждански кодекс за Европа. За някои това е голяма стъпка напред, за други е кошмар. Други казват, че е чудесна възможност, трети смятат, че това е абсолютно абсурдно. Трудно е да се говори без реални факти. Унификацията и конификацията на частното право в 19 век в Германия показва доста сходни неща. Имаше доста различни щати в, в, Германия тогава. Много са и държавите в Европа в момента. Има прилика между съвета на Европейския съюз и съответният орган в Германия в онзи период. Не е трудно да се установят разликите. всъщност в Европа в момента не гори така ярко призива за общо право, както в Германия в този период, защото тогава германците за първи път се усещат като една нация и за това се съгласиха, че едната нация има нужда от единно право. За сега в Европа не са забелязани други подобни силни тенденции. И за разлика от Европа тогава, от Германия тогава в Европа нямаме един единствен език. И от тук можем да преценим какви са реалностите за въвеждането на един общ кодекс в Европейския съюз в Германия през 18... 1814 година се появи призив за общ призив, а през 1900 година в Германия успяха да приемат такъв кодекс. Много паралели или евентуални паралели между субектите, които са унифицирали частното право в Германия през 19 век и това, което се прави в Европейския съюз в момента. Присъствието на общи политически институции, най-висшия съд, елит от бюрокрации и съответна идеология по техническите въпроси на юристите, които участват. Като има предвид тези прилики, Можем да поставим въпроса дали миналото на Германия не е урок и пример за това как може да се развие правото в Европейския съюз. Подготвил съм някои текстове, които ще ви представя. правото на някои норми се пишеха, са записали тогава от три комисии. Комисия на представители и комисия от експерти. Когато се работи на високо равнище на абстракция, има достатъчно възможност за тълкуване и еволюция на съответните норми Има някои въпроси, които са предмет на постоянен дебат, както в момента е, са еднополовите бракове. Миналото едва ли може да ни даде речение. В някои случаи ще вдъхнови създаването на нови инструменти, като например Европейски кодекс за частно право. Към това ще добавя моето лично мнение, преди да се захванем с такова голямо начинание като общ кодекс за частно право в Европейския съюз, е добре да изградим обща правна култура. В нашето дружество за сравнителна правна история търсим дефиницията за общата правна култура не е монокултура, а култура, в която един белгиец може да представи германската история, като седи до колеги от е, Великобритания, които обсъждат полската история. Всъщност, е, от тук нататък нещата са в ръцете на политиците, в вашите ръце, в нашите дружество, нашето дружество изучаване историята. Вие сте тези, които я създавате. Надяваме се, че тези, които създават правната история, ще бъдат достатъчно находчиви, за да намерят нови решения, като целта не е да се използва историята, като се повтаря, а да се доразвива всичко, което е било пример от нея. През миналото към бъдещето how much the European Society for Comparative Legal History не зная в каква степен можем да а, помогнем като Европейско общество за сравнителна история на правото. Ние търсим истината, търсим доказателства за това. Същевременно, ако можем да сме от полза, просто се обърнете към нас. Председателят, благодаря на всички ви за това, че се отзвахте на поканата и за това, че представихте важната дейност, която осъществявате. Не зная дали има въпроси от депутатите. Виждам, че господин Цвевка желая да зададе въпрос. Може би не е съвсем въпрос. Искам преди всичко да благодаря за това, че беше прията поканата ни за това, че направиха тези изказвания пред нашата комисия по правните въпроси. Чрез вашата дейност, чрез положените усилия, чрез сравнителният а, анализ, а, вие можете да отворите очите не само на законодателите, а, но и на много а, други, да се покаже, а, че а, има развитие в правните системи и се търси поне минимален общ стандарт за държавите членки. Това не е нещо ново. Има съпротива от 200-300 години и тя продължава. Вашата работа може да ни накара да мислим по по-различен начин. Не можем да имаме дадени веднъж за винаги представи, нашата комисия иска да създаде една обща правна култура. Има доста примери, които показват, че една подобна култура може да съществува. Нашата парламентарна комисия а, и хората, които работят в нега, повтарят а, непрекъснато, чрез без обща европейска правна култура ще е трудно да се постигне исторически успех и а, безпредседентни решения в бъдещето, които могат да послужат а, като пример а, за това, че са възможни а, съвместни действия от страна на Европейския съюз. Разбира се, ние, ние трябва да насочваме вниманието се само върху конкретни въпроси, но подходът, е, който ни позволява да покажем, че в течение на годините има взаимодействие между различни елементи, е, взаимодействие с други култури. Това е нещо, от което се нуждаем всички. Благодаря ви за изключително интересните презентации. Следващият оратор, благодаря ви. Аз се слушах е, някои от изказванията, защото дойдох малко по-късно в залата. Беше казано, че за да се създаде обща европейска правна култура, е необходимо хората от различните правни култури да разговарят помежду си. Но е възможно това да доведе и до пристрастия Бихте ли а, казали какво можем да научим от по-периферните райони, например а, скандинавските държави, а, балтийските държави? Разглеждали сте нещо подобно? Да, имате право. Хората винаги мислят за големите държави, но аз самият съм от малка държава, от Белгия. Едно от нещата, които искаме да насърчим е хората да чуят за останалите държави. Ние ги насърчаваме, че не става дума само за Франция, Германия, за Обединеното кралство. Ние искаме да се имат предвид всички останали държави. На последната среща на нашата организация именно това а, стана. Говори се не само за северните държави, аз ги познавам добре, многократно съм бил в Швеция, в Финландия, в Норвегия, но и много други държави също бяха засегнати. Обхватът на Европа всъщност нараства. В традиционните учебници, само традиционните държави членки, първите, които са създали а, Съюза, а, бяха включени. Сега в е, историята на правото се включват всички. От полските е, колеги получих е, първата издадена на английски книга в Полша за историята на правото в Полша. Преди аз нямаше как да се запозная с тези въпроси, защото не говоря полски. И затова аз искам да насърча хората не само на английски да се издават подобни книги, но и на други езици, като а, италиански, немски и прочие. Ние искаме а, да имат достъп само големите държави, чрез това, че се използват големите езици, тъй като а, рискуваме да се създаде погрешно впечатление. Благодаря. Господин Либретон има думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на представители на Дружеството на сравнителна правна история. Наистина е добре, е, че имаме представители на една такава фундаментална дисциплина, която показва взаимодействието между правните системи в историята. Не само взаимодействие, а също така и ефекта, е, който се отразява от едно право към, в друго право, както например френското право в Полша. Добре е да продължим да изучаваме сравнителното право. Всъщност това е много важен източник за обогатяване на нашите представи. И както каза колегията, това ще ни помогне за бъдещия период. Другото, с което съм съгласен, се с това, което е, се изказаха колегите депутати, че значи, трябва да използваме сравнителното право, за да дадем обосновка за европейската интеграция. Да, аз съм съгласен европейското право да се облаготворява взаимно, като използваме националните традиции. И още нещо а, много важно, тъй като тече една европейска интеграция, която е възможна, може би заради това, че има толкова много прилики в нашето право. И по тази причина защитавам тезата Европа на нациите с задълбочена интеграция, което всъщност върви към едно общо европейско право с съответните тласъци в интеграцията, като например това, което прави Европейската комисия. Unity. Благодаря единство в разнообразието. Това всъщност е мотото на Европейския съюз. Всъщност задачата на комисията е да предлага единно право. Благодаря на уважаемите гости, благодаря за представянето на темата. Много е важно да знаем, че вашето дружество работи сериозно и ще имаме възможност да се възползваме от вашите резултати. Благодаря. We continue by... Продължаваме с точка 5. Ще разгледаме изменения по въпроса за трансграничната преносимост на онлайн съдържанието в вътрешния пазар Жан-Мари Кавада е докладчика. Благодаря, господин председател. Искам първо, уважаеми колеги, да благодаря за а, работата, конструктивното съдействие, което беше реализирана, особено е, в края на, на подготовката на този доклад е, от гледна точка на измененията, които са вместни. Искам да съобща, че целта е тук да <clears throat> се постигне един е, консенсус в правната комисия, което ми се струва, че няма да е особено трудно има нужда от същото единодуши в Комисията за култура и Комисията ИТРЕ. За това има нужда от съответни компромиси, който ще бъде предмет на преговорите по това досие. Сроковете за работа преди да започнем работа по същество – 20 октомври. Първото заседание на адвокатчиците в Сянка 20 октомври. След това 8 ноември ще имаме възможност за второ заседание на докладчиците в Сянка. След това има две заседания 20 октомври и 8 ноември. И така, <clears throat> ще, заедно ще се опитаме да финализираме работата по съответни изменения. След това идва датата 28 ноември. 20, ще повторя датата 20 октомври. 8 ноември. След това 28 <clears throat> ноември. Нека да видим контекста, насоката на преговорите – от гледна точка на различните изменения в нашата комисия, точка по точка, но си струва, че <clears throat> основната насока за докладчиците в сянка са следните. Да, в рамките на регламента трябва да се установи преносимост, която дава възможност за абониране и достъп <clears throat> до услуги от друга територия от друга държава членка. Има три условия, които позволяват това. Първо, <clears throat> предварително посочване на държавата на превиване, На второ място, зачитане на авторските права. И това трябва да се гарантира от доставчика на услугите. След това <clears throat> достъп, за да се реализира преносимостта. Трансграничната преносимост. Като <clears throat> по този начин да не бива да се накърняват правата, авторските права и на създателите на творческо съдържание – а пък за временният абонамент е в държавата на прививаване, тази опция и възможност трябва да стане по-стабилна. Общо взето всички държат за това, че става дума за един временен период, пренасянето на абонамента от мястото на обичайно прививане в е, друга държава членка, където прибивава лицето. Е, не бива да се търси ограничение на, на срока, защото така <clears throat> ще се създадем много големи затруднения на, за дистрибуторите и доставчиците на услуги. И тук трябва да дадем възможност, е, като по принцип, за опта и на за съответните <clears throat> доставчици на услуги. Мисля, <clears throat> че това може да, се, да стане предмет на консенсус. От гледна точка на местните каталози, естествено, е, че доставчиците на услуги трябва да предоставят тази възможност за абонамент и пренесимост и за пренос на съдържанието. И накрая. Списъкът със средствата за проверка за това дали са достатъчно коректни данните за абонамент в другата държава членка. Всъщност декларацията за пребиваване е възможно да се контролира. За сега мога да направя три заключения. Първо, Всъщност тази декларация за абонамент не е достатъчно средство за проверка. Абонираното лице трябва да представи два инструмента за проверка от съответната държава в Съюза. И още нещо, има някои <clears throat> правни а, съмнения. Също а, доставчика на услуги трябва да бъде авторизиран да, да пренесе съответното съдържание, като се спазват правилата за сигурност. Всъщност, <clears throat> доставчикът трябва да спази правото на, на изходната държава членка. Това е общо взето съдържанието на нашия доклад и на основната рамка, върху която е изграден. Дали <clears throat> ще има ограничения за преносимостта? Не може да, тази преносимост да се ограничава чрез различни договорни клаузи. Предвидени са три документи, които гарантират верността на декларацията на абоната за държавата на пребиваване. Подкрепям оценката на въздействие на този акт през три години. Добре е също така да се да <clears throat> видят какви са новите развития в този срок от 3 години и след това, евентуално, ако се наложи, да се променят разпоредбите в регламента. Същност, не можем да си позволим да при това бързо развитие на услугите да създадем един регламент, който да не се променя в продължение на 10 години, а за останалите неща в регламента съм съгласен. Два месеца след приемането и влизането в сила да започне приложението. Това е <clears throat> задача за доставчиците на услуги, за този период те имат възможност да организират достъпа. Това са нещата, уважаеми колеги, които исках да ви съобщя по това досие. Надявам се, че ще има коментари и предложения, което ще ни помогне в работата. Благодаря. Ще дам думата на господин Марко Цуло, като представител на комисията ИМКО. Господин Цуго, имате думата. Грация, президенте. Е, съм Фелинча е... Благодаря, господин председател. Радвам се на възможността да взема думата и да ви разясня становището на комисията ИМКО. Ще спомена причините за съставането на нашето становище, това досие е доста по-сложно, отколкото изглежда на пръв поглед. Една от задачите е определенето на срокове. А, ние искахме да спазим сроковете и своевременно да предоставим нашето становище, за да може това досие да бъде придвижено както следва. За съжаление се очертава забавяне в графика, но ние искахме да съставим текст, който ще бъде подкрепен от всички. Искам да спомена член 54. А, ние гласувахме и с 33 от 34 гласа беше прието това предложение. Обясненията на господин Кавада а, позволяват заключението, че сме единодушни по всички важни въпроси. А, но трябва да има по-ясна дефиниция на понятието преносимост. Тук става въпрос за правни въпроси и за защитата на потребителите. Също така, не бива да има отежняващи изисквания и идентификацията на потребителите не бива да води до ограничение на защитата на данните. Разбира се, системата за преносимост трябва да работи правилно. От началото казахме това. В този текст споменаваме основните аспекти на преносимостта. Не бива а, той да се отразява и на економическите взаимоотношения на всички участници, особено на онези в края на веригата. Имаме нужда от равнопоставеност и от достатъчно информация за потребителите. Казваме също така съвсем ясно, че трябва, не бива да има задължение за спазване на разпоредбите в трети държави. Приели сме компромисни предложения, които са в полза на потребителите, е, но също така услугите трябва да бъдат финансово достъпни. Докладът на господин Кавада е чудесна отправна точка за нашата работа. Ние сме на едно и също мнение по много въпроси, но смятам, че за да се формулира обща позиция на парламента, има нужда от становищата на другите комисии, които участват. Благодаря за вниманието. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Хайен, автор на становището от Комисията по култура, също е сотирана комисия по член 54. Първо искам да ви благодаря, господин Кавада, за възможността да представим нашите основни позиции и мнения. Както колегата Зуло от комисията ИМКО се радваме, че в общи линии нашето мнение от различните комисии до голяма степен съвпадат с мнението на докладчика. Когато говорим за трансгранична преносимост на законово заплатените услуги, това трябва да е възможно. Ние се застъпваме за териториалния принцип и за спазване на изискванията към авторското право. Тук, не става, тук става въпрос за осъществяване на преносимост, а, не за достъп през задната врата, така да се каже. И а, нашето предложение добре се прие от вашата комисия по правни въпроси. В нашето становище се а, искаше да няма ограничение в а, времето а, по отношение на а, преносимостта и това няма да представлява а, вид достъп до услугите, който е замаскиран, така да се каже. И също така беше важно при определенето на местожителството да се спазва принципа на териториалност. За нас като комисия по културата беше важно да се намерят прецизни формулировки. вие говорите за два критерия, които трябва да бъдат спазени, когато се проверява местожителството. Ние искаме да има два такива критерия, но не прекалено много, защото има по-силни и по-слаби критерии за установяването на местожителството. Има и начини да се а, избегне установяването а, а, без съмнение на местожителството поставихме на преден план на принципа на териториалност, защото това предопределя възможността за културно многообразие. Това е важно за творческия сектор. Моделите за финансиране и основата за финансиране на многообразието зависи от разпределянето на териториални лицензи. Ние сме за повече териториални лицензии, което ще ускори и ще улесни преносимостта. Но не бива да има прекалено много такива лицензии. Застъпваме се за безплатни услуги. Това е една опт-ин възможност. Това въжи за, например, телевизионни канали а, или а, доставчици на услуги, които са безплатни а, и нямат нужда от а, а, идентификация. А, те също трябва да бъдат а, предлагани, трябва да бъдат а, преносими но смятам, че ползването на тези услуги ще подобри преносимостта и ще разнообрази предоставянето на услуги. По всички останали въпроси подкрепяме изразените от комисията Юри позиции. Като цяло този законопроект ще бъде от полза за множество европейски граждани и ще реши много съществуващи проблеми. Разбира се, че няма да можем да разрешим проблемите на затвореността на брюкселското общество, но смятам, че в полза на всички граждани ще бъде достъпът а, а, до любими предавания или любими услуги, независимо дали професионално или за удоволствие, ако гражданите могат да ползват своите любими услуги и пребивавайки в чужбина, това ще отговори на техните желания и техните интереси. Смятам, че се намираме на прав път. Радвам се, че становището на комисията ИМКО също не се различава много от нашите предложения и се надяваме нашите предложения да бъдат прияти от вас. Благодаря. Сега давам думата на Агата Джерба от Генерална дирекция Конект на комисията. Благодаря. Приветстваме доклада, изготвен от господин Кавада и очакваме дискусията по него. Приветстваме и факта, че идеите са много близки до това, което предлага Европейската комисия. Основните принципи, правната фикция, върху която почива това предложение и този принцип е запазен и в доклада. Благодаря, господин Къста. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Кавада, за вашата чудесна работа и добрата основа за разисквания, която ни предлагате. Скъпи колеги, Смятам, че това предложение е важна малка стъпка към повече европейска интеграция. Дискусията до сега показа, че съществува консенсус отвъд границите на политическите групи по много въпроси. За сега сме единни в искането да няма ограничение във времето на използването на преносимостта на заплатени услуги, че преносимостта не бива да причинява допълнителни разходи и че е и че трябва потребителите да имат достъп до а, услуги от своята държава, пребивавайки в чужбина. А, има и някои други въпроси, като например проверката на IP адресите не виждам това изискване в списък на начините за проверяване на идентичността. Аз не смятам проверката на IP адреса за надежно средство за проверка на идентичността. Надявам се това обстоятелство да се спомене и в становищата на комисиите ИТРЕ и ИМКО. Надявам се също така да обсъждаме тези въпроси по време на срещите на докладчиците в Сянка. Ще се спра на още някои въпроси, които предстои да бъдат обсъдени на следващите ни заседания. на първо място проверката по IP адреса по проверка на местопребиваването по IP адреса в член или в изменение 215. Аз се питам за причината да се проверява това, дали това е геоблокирането, което ще пречи на потребителите да получат достъп до съдържание от своите държави. Вторият въпрос касае неутралността на технологията. Има изменения, които предлагат да се задължат доставчиците да предлагат своята услуга а, с посредством неутрална технология. Тук мисля, че стигаме прекалено далеч. А, има предложение за създаване на специална служба, която да е надзорен орган за изпълнението на тези разпоредби и тук господин Кавада мисля, че трябва да помислим доколко е целесъобразно да се създава нова служба. Оплакваме се от прекомерна бюрокрация на европейско ниво и рискуваме за един добър регламент да бъдем критикувани, ако създадем нова, нова служба. Благодаря. Госпожа Ниблер. Благодаря, господин председател. Ще продължа а, изказването на моя колега. Благодаря на господин Кавада за чудесния доклад. Една прекрасна основа. Много колеги споменаха нашата а, единност в основата на това предложение става въпрос за преносимост, а не на достъп до услуги. Тук сме единодушни. А, също така сме единни, че безплатни онлайн услуги трябва да получат опт-ин възможност на доброволен принцип. И се радвам, че сме толкова единодушни. Основните точки, по които ще е, говорим, е, е как се дефинира държавата по местожителство, постоянен адрес и държава на пребиваване и как може да се провери а, е, местонахождението на абоната. Когато говорим за постоянен адрес, а, е, е нужно да се посочва само една държава членка като постоянен адрес. Имаше различни предложения от колегите. Аз поддържам посочването на един адрес като постоянно местожителство или обичайно местонахождение. също така поддържам предложението да няма ограничение в времето, за посочване на местонахождението, за да не изключим, например, студентите от, по програмите Еразъм или пък пътуващите служители, които работят в чужбина. Аз съм за съставането на неизчерпателен списък от критерии за идентификация, тук съм съгласна, че трябва да постигнем баланс между развитието на технологиите и правната сигурност. Господин Къстър зададе въпросът дали е нужна специална служба, която да наблюдава изпълнението на регламента. Аз по-скоро съм скептична, защото също смятам, че създавайки нова служба ще допринесем за увеличаване на бюрокрацията и мисля, че има други начини и други възможности да се провери дали този регламент се спазва. Така че аз по-скоро съм скептична по отношение на създаването на нова служба. Благодаря, госпожа Реда. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика, както и на докладчиците по становища от останалите парламентарни комисии. Мисля, че те изразиха добри позиции по предложението. Така ще можем бързо да приключим законодателната процедура. Аз участвах в работата на изготвянето на позицията на комисията ИМКО, свързана с временното пребиваване и адекватни способи за проверка. От измененията виждаме, че има доста сближаване между колегите по важни въпроси за потребителите, например, че преносимостта не трябва да е извинение за увеличаване на цените, че преносимостта не трябва да бъде договорно ограничавана или да се налагат определени срокове за тази приносимост. Има вече постигнато съгласие по този въпрос. Също се отнася и до достъп до местния репертуар. Това трябва да е възможно за хората, които временно пребивават на територията на друга държава членка. Аз съм съгласна е, с колегите, които се изказаха по-рано относно създаването на отделен орган, който да следи за изпълнението на законодателството аз считам също, че това не е ненужно. По-скоро трябва да има а, клауза за а, преразглеждане. Да се обърне особено внимание на това как се отразява прилагането на това законодателство върху малките и средни предприятия. Имам да кажа още нещо по въпроси, които трябва да бъдат допълнително обсъдени. Това е важно за бързото приключване на законодателния процес не трябва да променяме правната фикция. Това е основа, върху която почива това предложение. И е прието така, както предлага комисията и от останалите ангажирани парламентарни комисии по въпроса. Приносимостта ни трябва да да бъде прекамерно затруднявана чрез строги изисквания за проверка. Не зная дали е достатъчно да има един способ за проверка или пък няколко. Ако се счита, че даден способ на проверка е слаб, може би същото ще бъде преценено и за други подобни методи на проверка мисля, че трябва да се предвиди само един способ на проверка и само когато има основания за съмнение, че не е достатъчно, тогава да се използват до а, два метода. Относно въпроса за тракинг, за проследяване, за това да се установи къде се намира даденото лице, мисля, че по не е възможно да се използват IP адресите, за да се установи постоянното местоживеене и временното пребиваване на абоната. Разбира се, трябва да се отчитат също и нужните от защита на личните данни. IP адреса трябва да се използва само за установяване на временното пребиваване, единствено обаче, за да може а, този ползвател да получи достъп до а, местното а, съдържание, а не да бъде въпрос за проследяване. Що се а, отнася до мястото на постоянно живеене на лицето, не трябва да се използват IP-адресите. В подобен случай, когато има съгласие между, държ... между депутатите и когато секторът е привикнал с идеята, че този регламент е на път, влизането в сила от 6 месеца, мисля, че е подходящ срок. Първоначалният идея на Европейската комисия е това да се обвърже с приключването на таксите за роуминг, което може да се случи или не, но в интерес на потребителите, според мен, е, е необходимо този регламент да влезе в сила, възможно най-скоро. Председателят, благодаря, господин Либретон има думата. Аз съм впечатлен от високото качество на дебата по един толкова технически текст. Колегите познават много отблизо текста. Аз съвсем не съм специалист по преносимостта и, искам да споделя някои мнения, които са по-скоро от общ характер. когато говорим за преносимост, това изглежда доста привлекателно да може потребителите, когато пътуват в други държави членки, да се ползват от съдържанието, за което са се абонирали, което са закупили. Аз не съм чак толкова голям привърженик на телевизионните сериали, но ако даден човек се е абонирал за такива, би трябвало да има достъп до тях и в други държави членки. Искам да кажа на първо място, както каза господин Кавада, това не трябва да води допълнителни разходи, но може ли да се предотврати подобно нещо. Не съм убеден. В бизнеса, когато се предоставя една допълнителна услуга, обикновено се иска но заплащане за това. Сигурно ще има увеличение на разходите. На второ място беше казано, че това е начин да се създаде единен цифров пазар без граници. Вие знаете, че всичко, което е свързано а, с премахване на границите, за мен е нещо, а, което а, буди тревога. Принципът за териториалност се казва, че не трябва да бъде засяган, но ми се струва, че той е застрашен, защото се прилага един, едно много по-широко понятие, място на местоживеене. И това е в основата на принципа на териториалност, а именно да се предпочита а, националното а, съдържание. Ние не става дума просто за проява на егоизъм, а по-скоро да се защити, например, както е случай във Франция, изключителността на, на френската а, култура. Визията, а, свързана а, с а, приносимостта, а, се говори, че не трябва да се ограничава нито по време, а, нито а, чрез клаузи в договорите. Това може да доведе до олигопол в предоставянето на цифрови услуги. Това ще е катастрофално. И на трето място, аз съм против засилване на европейската бюрокрация. Създаването на отделен орган за целта е нещо, което ме тревожи. Аз не съм обаче единствения, който мисли така и това ме успокоява. Председателят, благодаря ви. Сега от името на словашкото председателство госпожа а, Ангела Сабочекова има думата. Уважаеми депутати, благодаря ви за възможността да говоря пред вас и за възможността да направим изявление от името на съвета по това предложение. Както вероятно знаете, съветът е постигна а, през май до своята позиция, благодарение на добрата работа на предходното нирландско председателство. След бързата процедура в съвета, сега за словашкото председателство е приоритет да се постигне договореност с Европейския парламент и ние сме готови да започнем а, триалога максимално скоро време. Докладът на Юрий е добре дошъл Радваме се, че се разглежда през октомври, но разбираме, че ще се отложи гласуването в пленарна зала. Това ще отложи влизането в сила на предложението. Затова председателството иска да призове Европейският парламент да направи всичко по силите си, Теолозите да ста, стартират максимално скоро, за да могат европейските граждани да се възбо, възможно най-скоро да се възползват от предвиденото това предложение. Благодаря, господин Кавада, имате думата. Благодаря, ще бъда бърз, ще, ще Спомена само, че бяха направени а, изявления, които допълват работата, която вече е осъществена. Искам да уверя колегата Либретон, че когато идвате в Белгия или в Испания с автомобила си, вие не пресичате граница. Това трябва да въжи и за цифровите услуги. Този регламент се отнася до използването на национално културно съдържание защото културата няма определен цвят. Това е гледната ми точка. Разбира се, не бива да се допуска погрешно тълкуване. Можем да обсъдим този въпрос. Благодаря ви за това, че участвахте в този дебат. Надявам се, че ще бъдат спазени сроковете за работа, така както е определено от екипа и се надявам, че ще се стигне до един балансиран текст, който да бъде от полза. Председателят, така приключихме по точка 5 и ще продължим с 6 точка разглеждане на изменения, свързани с трансграничните аспекти на осиновяванията. Давам думата на господин Звевка в качеството му на докладчик. Благодаря, колеги. Това е чудесна възможност да продължим нашата работа по доклада. Важното е, че тук става дума за въпроси, които засягат правата на децата и също така семейното право и правата на семейството. От гледна точка на трансграничното осиновяване има някъде около 200 изменения, над 200 изменения. Не само от други парламентарни комисии, а и от отделни депутати. Повечето от тези допълнения допълват моя текст и съм много доволен, защото всъщност така текста се обогатява и мисля, че повечето от тези изменения са базирани на здрав смисъл. В първата част на доклада представям една малко по-глобална визия за осиновяването. Съответните международни процедури. Това по-скоро има характер на резолюция, а не за, на законодателен текст. Защото тук става дума за доста сложни въпроси, в международното право. В тези три първи раздела говоря за минималните стандарти, които се прилагат при международните осиновява. Също така и приложението на конвенцията. мисля, че повечето от измененията, които касаят тази част на текста, са, всъщност отразяват и някои от моите размишления по темата. А после по самата процедура и материалното право на европейско равнище е малко трудно да се вземат, раз, приемат разпоредби, защото става дума за изключителна компетентност на държавите членки. При измененията можем да приемем и някои по-специални разпореби. Важното е за някои от тези изменения да има консенсус Именно този подход ще ни позволи да приемем един документ, който в бъдеще ще бъде база за друга работа и това е една от целите във втората част на доклада в формата на анекси съм записал някои <clears throat> текстове и се надявам те да бъдат възприяти в бъдеще от Европейската комисия. Това е всъщност доклада, по който работим. Очаквам на законодателни предложения в тази връзка. Нашите граждани са все по-мобилни и се увеличават и самите процедури за осиновяване. И за това в, в, в степента, в която е възможно, е, трябва да помислим за евентуално общностно решение за признаване на националните разпоредби за осиновяване на територията на целия съюз. от гледна точка на структурата на законодателното предложение, това са разпоредби, които са доста познати и в общностното право. взаимното признаване и изпълнението на разпорежданията на съда в една държава членка и изпълнението на тези решения в други държави членки. Тази част от европейското законодателство се прилага добре. Затова съм общо взето спокоен да предложа признаване на решенията. Затова трябва да се придържаме към нормите, които са заложени в големия договор. Давам си сметка, че тези документи за взаимно признаване – на решенията на труда на съответните съдилища. По тях има практика в сферата на общия пазар, но тук е, е, за осиновяването не става дума за общ пазар, а най-вече за правата на децата. И правата на семейството които са в крайна сметка ексклюзивна компетентност на държавите членки. Затова трябва да се на... внесе такова предложение от Европейската комисия, според нас в на комисията по правни въпроси. Трябва да обърнем внимание на някои от разпоредбите, за да не се стигне до отхвърляне на предложението на равнище Европейски съюз. За какъв инструмент да говорим? Мисля, че трябва да използваме инструменти, които вече са доказали своята ефективност. Има няколко изменения, към които съм доста критичен. Първото, първата част от тях са свързани с обществения ред, защото общественият ред тук се представя като причина за дискриминация което според мен е абсурдно. Госпожи, и господа, клаузата за общественият ред всъщност е основен елемент в международното право. Да, това присъства, тя присъства в Брюксел 1, Рим 2. От гледна точка на семейната собственост, тази клауза за обществената ния трета присъства и в други международни актова. Конвенцията от 1993 година за защита на правата на детето. Затова не виждам място на подобна клауза в, в акта, за който говорим. Най-основната част е признаването на решенията на съда. и възможностите за правна защита, ако няма такава възможност за правна защита, едва ли можем да очакваме, че регламентът ще функционира добре. Един такъв подход всъщност противоречи на, на достъпа, принципа за достъп на правос... до правосъдие. Естествено е да има а, такъв, такива средства за правна защита. И е добре, че а, тук сме записали подобна възможност за съответните страни по процедурата. За това е доста трудно, като има предвид темата да направя някакво разграничение между идеологически въпроси и правните решения за това. Ми се струва, че ако е необходимо, трябва да се откажем от идеологическите съображения и да потърсим решение, което да е приемливо за всички. Там. Да в нашата комисия сме работили по много различни теми. Затова ми се струва, че е добре да се работи на малки стъпки, без да се прибързва. Затова съм про... против измененията, които са свързани с а... отглеждането на на деца в отробата за други хора. Не бива да се опитваме да инструментализираме този въпрос и да пречим на усиновяването. Затова се обявявам против тези изменения – Е, готов съм да внеса някои предложения за компромиса. Има доста изменения. През следващата седмица ще проведем заседание, на което се надявам да постигнем напредъка и се надявам, че ще успеем да приключим раз нашата работа в срокове и ще можем да внесем текста за гласуване на следващото ни заседание през ноември. Благодаря на всички, които внесоха изменения. И с удоволствие ще чуя коментарите на колегите. Благодаря, господин Буда. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на господин Звиевка за неговата, неговото представяне и неговия подход. Трябва да се говори по този въпрос и когато видим колко изменения са внесени, виждаме колко е деликатна темата международни осиновявания. Когато бях адвокат, съм се занимавал с този въпрос. Познавам трудностите, свързани с този механизъм. И смятам, че преди всичко е важно да допринесем с тези разпоредби като Европейски парламент комисията да измени своето предложение, така че да постави на преден план а, висшия интерес на детето. Ние в Европейският съюз искаме да въведем закони, но може да се окаже така, че а, утре други държави, като Норвегия или Швейцария, също ще се занимават с този въпрос и трябва да останем във връзка с тях, за да съблюдават правата на детето. В Норвегия има, например, проблеми с осиновяване на деца и там, например, не се спазват част от изискванията, които ние искаме да въведем. раз, като например да бъдат изслушани биологичните родители преди детето да бъде предоставено за осиновяване. Когато говорим за международни осиновявания, съм загрижен, например, дали детето ще бъде проследявано и след осиновяването. Дали ще се даде възможност на родителите в една държава членка дали детето ще може да бъде усиновено в друга държава членка. Спомням си такъв случай в Великобритания. Дете на румънски родители, които живеят в Великобритания, са се отказали от родителските си права. Децата обаче попадат в семейство, при родители от един пол. В Румъния подобни бракове не са позволени и тук има проблем свързан с този вид осиновявания. така че деца предоставени за осиновяване трябва да останат в същата културна и религиозна среда, както в своята държава по происход. И това е част от спазването на основни права на детето. Трябва да постигнем баланс и в такива случаи. И тук държавите членки имат възможност да определят по свое осмотрение редица неща, но основополагащи положения трябва да се регулират на европейско ниво, за да има а, една, еднаква, а, еднакво третиране. Госпожа Хаутала. Аз имам някои въпроси, свързани с член 6 отказ от признаването на заповед с осиновяване. Там се казва, че по желание на страдите, на, на двете страни, може да бъде отхвърлена само ако противоречи на обществения ред, доколкото разбирам. Спазването на обществения ред е възможно най- Общото, общото описание, общото понятие, което се използва в правен акт. И се питам за какви ситуации се отнася, защото ако ние използваме подобни понятия в законодателството, се намираме на доста несигурна почва. Благодаря. Технически въпрос, госпожа Русия. Дюзаж да donner la, parole au shadow, donc euh, j'attendais de la voir, mais... Обикновено се дава думата на докладчите в сянка и аз очаквах да ми се даде думата. Да, имате думата сега. Искам да благодаря на докладчика за проекто доклада. Важно е да има автоматично признаване на осиновяванията. Знаем, че има проблеми с трансграничните случаи, има петиции, отправени към парламента по тези въпроси за разрешаване на такива проблеми. Необходимо е европейско законодателство. Благодаря на докладчика. Необходимо е да се гаранти правната сигур... осигури правна сигурност, но също времено да се зачитат и правата на детето и на родителите. Подкрепям доклада и в частност това да се наложи като централен принцип отчитане преди всичко интереса на детето при осиновяванията и държавите членки да дадат възможност на децата да заявят своето мнение и да се вземе то предвид при вземането на решения. Това е текста, който предизвика доста интерес. Много изменения бяха внесени. Благодаря на докладчика, че направи някои предложения, изменения, свързани, които искат да засегнат по същество текста, са неприемливи Целта на текста не е да се разглеждат случаите на а, сурогатните а, майки и прочие. Ние трябва фокусираме вниманието си преди всичко върху гарантиране на интересите на детето. Има също изменение, а, което иска да подчини интересите на детето на съображения за обществения ред в съответната държава. Изменения, които създават опасност от дискриминация, трябва да се има предвид, че наша основна задача е да защитим хората от дискриминация. Благодаря ви. Благодаря, господин Радев. Има думата. Уважаеми колеги, бих искал да поздравя господин Циевка с доклада и да му пожела успех при преговорите по тези над 200 изменения. Тази задача няма да бъде лесна, но съм сигурен, че докладчика и докладчиците в сянка ще се водят наистина от интересите на децата при обсъждането на тези теми. Надявам се измененията относно приоритизирането на осиновяването вътре в биологичното семейство на детето да бъдат приети, така ще се запазят културните и езиковите традиции на родителите и на детето. Внесъл съм някои изменения, засягащи обучението и сътрудничеството. Обучението не само за съдиите, но и за социалните работници, адвокати и всички други държавни служители, които участват в трансгранични процедури за установяване на деца. Същите тези органи трябва, разбира се, и да се сътрудничат за изглаждане на противоречията и решаване на проблемите в трансграничните осиновявания. Ще се радвам, ако тези текстове намерят място в компромисните изменения. Също така ще се радвам, ако европейското удостоверение за осиновяване бъде многоязично, за да може освен разходите за легализацията, както вече е предвидено в текста, да се спестят и разходи за превод. Благодаря ви. Uh, thank you, uh, Mr. Le Breton господин Лебретон. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Конвенцията от Хага от 1993 година е много добра. Тя символизира всичко, което ми харесва в международния обмен. Това е орган за международно сътрудничество и запазва суверенитета на всяка от държавите, които са страни по нея. Признаването на суверенитета на, на държавите, където се осъществяват в случая осиновяванията. Това е един модел, според мен, който трябва да се следи. Светът не е съвършен. Има някои проблеми, свързани с признаването на осиновяванията. Не съм убеден обаче, че е необходимо Европейският съюз да се намесва в тази материя. Аз не се съмнявам в добрите намерения на всички, но трябва да се има предвид, че може да се стигне до отрицателни последици. Например, може да се постави под въпрос резервата, свързана с обществения ред, Става дума преди всичко на, за суверенитет. Ако се накърни, а, това означава а, едно а, униформизиране. И втория проблем, а, чрез изменения а, се опитват да наложат и възможността за използване на сурогатни майки това за мен е нещо съвършено различно. Не зная защо толкова често се използва, че трябва да се спазват висшите интереси на детето. Аз не съм против това защото а, трябва да се има предвид, а, че Харската конвенция не само защитава а, интересите на детето, но и интересите на семействията. Госпожа Хаутала, аз чух въпроса за сурогатните майки и аз трябва да кажа, че това е отделен въпрос, но той е част от международното частно право и време е нашата комисия да започне да разглежда проблема. Когато посетихме миналата зима, това посещение се отнасяше до Хагската конвенция по международно частно право. Чухме мнението на експертите. Това, което правите, е важно за работата, която осъществяваме ние тук в Европейския парламент. Освен това, считам, че това е своевременно има недоразумение относно позициите на Европейския парламент по въпроса. Имаше един параграф, който беше прият в контекста на един много дълъг доклад, който отчита състоянието на човешките права. Затова считам, че е време да обърнем сериозно внимание на този проблем. Госпожа Регнер. Благодаря, господин председател. Няколко думи за сурогатното майчинство. Трябва да поставяме в центъра винаги интереса на детето. И за това този въпрос действително предстои да бъде обсъждан в Европа се случват действително сложни неща. Аз обаче искам да коментирам друг въпрос. Вероятно, моята забележка няма да стане част от доклада, но въпреки това в последната зелена седмица а, имаше посещение в Монтевидео на работна група в рамките на Юролат. Разгледани бяха и въпроси свързани с осиновяването в Латинска Америка има неяснота на происхода на децата, Предполага се, че част от тези деца са отвлечени и един представител на ООН каза, че а, посредством ДНК тестове може да бъде установен происходът на детето и това трябва да стане част от международното право. Докладът на господин Цвиевка а, вече е напреднал, а, но а, господин Гандес, а, госпожа Гепард а, също присъстваха на това обсъждане и всички ние смятаме, че това предложение трябва да бъде включено. Може да направим и доклад по собствена инициатива. Сега видях, че темата осиновявания е в нашия дневен ред. Господин Цвяка предложи един много добър доклад. Въпросът ми е дали на този стадий на обсъждане на доклада може да се направи изменение, така че то да влезе в пленарна зала. Но смятам, че темата, която споменах, трябва да бъде разисквана от нас, защото е много спорна от политическа гледна точка. Благодаря, госпожа Бершерон. думата. А, аз а, приветствам казаното от госпожа Регнер. Аз също участвах в този колоквиум. Въпреки, че е шокиращо, че се използва ДНК, Аз преживях нещо подобно в Румъния, където съм установила дете. Аз а, а, се запитах а, обаче дали майката на детето е била а, съгласна, защото нямаше никаква следа. Това е действителен проблем. По доклада на господин а, Звевка, той е много интересен, съгласна съм с господин Лебретон. Аз читам, а, че Европа се занимава с а, машини, но много малко се занимава с а, хора. Нормално е, когато се осинови едно дете, нормално, то да това осиновяване да се признае всички държави. Не са достатъчни двустранните договори между държавите членки. Затова напълно целесообразен е този доклад. Бихте ли казали нещо за опростените осиновявания и нещо за по-широкото понятие с повече права, свързани с осиновяванията. Благодаря ви отново, господин Кавада. Набързо аз също искам да благодаря на колегата Звевка тъй като неговия доклад е, е много задълбочен и за това аз е, имам пълно доверие. Съгласен съм с казаното от госпожа Регнер и от госпожа Бержеро. Ние имаме отношения с Русия, Имаше голяма вълна на мобилност на деца в държави членки, например Румъния, България, но някак си не обръщаме достатъчно внимание на а, драмата от 25-30 години в а, Латинска Америка, когато а, се случиха много неприемливи неща. Беше а, споменато Монте Видео, но аз съм наблюдавал такива случаи в Чили, в Бразилия, в Колумбия, в Аржентина. Това е, е въпрос, който не е разрешен в глобален мащаб и има пълно мълчание това са а, диктатури, които са отнемали деца от а, родителите им. Тези деца са били насинствено давани за осиновяване и сега а, се търси решение чрез ДНК проби, за да може детето, ако желая, да намери биологичните си родители. Аз за това считам, че Европейският съюз трябва да направи повече за защита на хората, за отстояване правата на децата. Аз не искам да привеждам личен пример, но зная за какво говоря. От казаното от господин Либретол разбираме, че а, е, той иска дебат за това да се а, е, обсъди и понятието суверенитет. Знаете, че този дебат може да създаде погрешното впечатление, а, е, че суверенитета е свързан само с държавата. така както се казва в правото, както е потвърдено от конституционните съдилища в много страни, има повече нива на суверенитет, не само държавен суверенитет, но има суверенитет на хората. Хората могат да решат, че част от суверенитета на държавата може да бъде прехвърлен на по-различно равнище, не на държавно равнище. Това са все въпроси, които могат да бъдат обсъдени на даден етап, за да стане дума за това, че суверенитета не се отнася само на равнище държава. Госпожа Делука от Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Комисията благодари на докладчика за подробния доклад по тази чувствителна тема. Държавите членки имат разнообразни гледни точки по въпроса. Комисията счита за това, че е важно да сме ясни за каква конкретна тема говорим. Трансградичното признаване на заповедите за осиновяване и също да видим какво излиза извън обхвата, тъй като трансграничното признаване на тези документи за осиновяване в Европейския съюз не става дума за насилствени осиновявания или за осиновявания без даване на съгласие или пък за осиновявания, случващи се в Европейския съюз или извън Европейския съюз. Не става дума за сурогатното майчинство, не става дума за трафик на хора, не става дума за вещественото национално право, свързано с осиновяванията, което е в правомощията на държавите членки. Не става дума за осиновяване между отделни държави, тъй като при тях родителите и детето се намират в различни държави. Тук ние говорим за обстоятелства, при които се осъществява национално осиновяване в една държава членка, след което родителите осиновители биха искали да се признае осиновяването в друга държава членка. Говорим за проблем, че при липса на признаване може да доведе за осиновителите до проблеми с свободното им придвижване в Европейския съюз, проблеми и за детето, тъй като правният статут на детето не се признава. А, това е основата на този дебат. Другите въпроси също са важни, но според Европейската комисия не можем да сложим всичко в един единствен доклад. Както беше обсъдено и в други парламентарни комисии, въпрос за осиновяване без съгласие и прочие, това изисква да дефинираме точно за какво става дума тук. Комисията много внимателно разглежда предложенията, направени от докладчика. Благодаря ви. Благодаря, господин Звевка. Имате думата накрая. Благодаря, благодаря на всички за интересните коментари. Искам да благодаря на, на госпожа Телук от Европейската комисия, защото тя с няколко изречения резюмира сърцевината на доклада. Всъщност, този, това резюме, това резюме ще ни помогне да напреднем с работата по този текст. Всички коментари са интересни, господин Бретон. Уважавам вашата позиция, въпреки че, че не съм съгласен с нея. Във връзка с а, общественият ред а, и резервата, искам да припомня, че Имаше едно проучване, от професор в Сорбоната по тази тема. Този, тази доклад е на разположение в секретарята. Ако искате, може да го прочетете. Всъщност, това е един базов принцип в международното право един принцип, който общо взето често присъства в документите, които приемаме. Аз ще повторя всичко, което казах в началото на изказването. всичко, което споменахте е много важно тъй като е свързано по принцип с основните моменти в правото на децата. За признаване на, на тяхното осиновяване. Тук трябва да обърне внимание на съответната компетентност и да видим какво точно искаме да уредим и къде да потърсим ново решение на територията на Европейския съюз. Това всъщност е целта на моят доклад. Естествено ще помислим и за това, което каза председателят. Темата е много сериозна. Естествено, трябва да вземем предвид подхода и онова, което казахте за различните суверенитети на различно ниво. За да не се стигне до тясно тълкуване на този принцип, искам още веднъж да повторя предложението за работното заседание през следващата седмица. Ще вземем един предвид, един реалистичен подход и надявам се по този начин да стигнем до споразумение между различните групи. ще има сериозна дискусия. Надявам се в резултата от нея да запазим предложението. Благодаря. Приключихме с точка 6, минаваме към седма точка. Размяна на мнения по отношение на командироването на работниците в рамките на предоставянето на услуги. Господин Кавада, имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, предложението за директива за промяна на, на директивата за командироване на работници от 96-та година. Предвижда някои мерки, като например борбата срещу някои, някои нелоялни практики, които все по-често се осъждат, осъждат в някои държави членки. Искам сега да припомня трите основни изменения – които се предлагат първо. По отношение на прякото комодироване. тук се въвежда едно понятие възнаграждение във връзка с а, на предишния текст минимална заплата. Във връзка с а, работниците, които работят на една и също място, имат право на една и съща заплата на базата на съответната своя квалификация. Мисля, че тук е възможно да осигурим едно и също възнаграждение на работниците, които са комендоравани от е, фирми-изпълнители. След това се промяна, промяна в правилото на временната работа. Имаше съответни условия за трансграничните предприятия, за временната заетост в друга държава членка. Всъщност сега се прилагат условията за националните предприятия. Третата основна промяна е предложението за ограничаване на периода на командировката до 24 месеца. В друга държава членка от гледна точка на, на отделянето от държавата, където обикновено упражнява своята професия командированията комисията реши да запази своето предложение имаше а, е, а, е, съответни светни карти от националните парламенти, но комисията а, е, запази текста на своето предложение. много на, на, е важно това предложение, защото имаше някои елементи, е, които не бяха закономерни. Да речем, е, е, работата на, на работници от България в Холандия, които там получават мизерни, в Холандия получават мизерни заплати. Имаше и злопотреби, които се измами, което а, морално е недопустимо, но а, в предишния период беше правно допустимо. Надявам се, че това предложение ще бъде прието. Общо взето, ако има промените, трябва да бъда в смисъл и частта за свободите, които са определени в договора. Не бива да ограничаваме свободното предлагане на услуги. Важното е, че тук се въвежда база за равенство, както за економиката, така и за заетите, също времено и за предприятията. И накрая, като докладчик по това предложение, нашата комисия отговаря единствено за тълкуването и прилагането на европейското право. И това е записано в нашето становище Записали сме съответно текст за връзката на това предложение с регламента от Рим. И за това доколко целият текст е логично издарян, предлагам следните дати. Предлагаме представяне на становището на 28 ноември, след това 7 декември декември е още едно заседание. След това приемане на доклада през април 2017 година, след като чуем и становището на другите комисии, които са компетентни по същи, съществото Готови сме да работим с всички, които искат да подобрим текста. Благодаря. Злотовски. Господин Злотовски, моля. Благодаря, господин председател. Няколко думи по темата за директивата, която се предлага от комисията. Трябва да внимателно да обсъдим въпроса за прозрачността на европейските права. Трябва да проверим внимателно дали всичко съответства на разпоредбите в договора и принципа за субсидиарност. Принципът на субсидиарност е много важен, за да се постигне равнопоставеност между европейските институции и държавните органи в националните държави членки. Комисията всъщност защитава основни европейски ценности и затова избра един по-широк текст с по-силен ефект върху вътрешния пазар. Всъщност има някои искания в по-старите държави членки за промяна. от гледна точка на фирмите, които командирават работници. Има опасност да, в резултат на някои изменения да се стигне до хаос и да се намали интензивността на командироването. Добре е да вземем предвид и становището на правната служба на съвета. Защото все още не сме приключили с приложението на предишната директива. Опитваме се да, решим някои проблеми, злоупотребите и по тази причина комисията предлага един по-широк е, текст. Не бива да допускаме ограничаване на, на, на правилото за свободно предлагане на услуги. като същевременно вземем предвид и специфичните условия в съответният економически сектор. Изравняването на нивото на заплащане обикновено не става чрез налагане на норми и правила. Всъщност това е економически закон, и зависи от е, приходите и печалбите на предприятието. И съответната фирма, в която работи е, работника. Затова имам някакво опасение, че има възможност да, за, да унищожим някои от древните предприятия, които се, които се занимават с командироване на работници. Благодаря, господи, госпожа Хатова. Мисля, че докладчикът е прав. Трябва да вземем предвид работата, която се извърши в комисията по заето. Съгласен съм с, това, че процедурата с, с жълтия картон не е особено обещаваща и тя не доказва, че комисията се движи в правилната посока. Директивата е важна стъпка към гаранцията на сходни условия на труд в целия съюз. От гледна точка на това, което се предлага от някои държави членки възнаграждение за а, а, период само ако е а, повече от 9 месеца, за по-малко трябва да се говори само за ставка. Тук има опасност за различно третиране на различни работници. Речението на съда 396 13 става дума за Финландският съюз на електротехниците. Там Европейския съд твърди, че минималните ставки обхващат всякакви видове възнаграждения. Всъщност, според мен, като цяло, Компромисното предложение на Словакия в съвета ще отслаби категорично стана на директивата и същевременно няма да приложи съдебната практика. Добре е внимателно да преценим какво става в съвета по този въпрос. Thank you, uh, Mr. Le Breton. Благодаря, господин Лабретон. Благодаря, господин председател, в това предложение за директива за командированите работници. Аз по принцип съм враждебно настроен. Всъщност не може по този начин да се реши проблема с разликата между възнагражденията на местните работници и командированите работници. Всъщност разликите се дължат на, на различните на социални вноски. Всъщност в това предложение се засяга и принципа на субсидиарност, което беше показано от жълтите картони. Затова ми се иска Европейския съюз да спазва принципа на субсидиарност, който постоянно се налицава. Сега ще ви дам а, пример. Докладът Интвелт, който беше гласиран, подкрепен от комисията Либе включително и механизма в член 7 на договора за Европейския съюз, е всъщност това на предложение противоречи на едно становище на правната служба на съвета, което тълкува член 7 на договора и тук включва една процедура за наблюдение. И там се казва, че няма правно основание за това, което е записано в директивата. Всъщност, добре е да проследим как ще реагира комисията. За това трябва да направим съответните препоръки и да допуснем да и да включим член 7. И тук ще видим дали действително се спазва принципа на субсидиарност. Госпожа Дел. Искам да се върна към доклада на госпожа Дина Каведа. И искам да кажа, че нашата група е за предложенията, направени от Европейската комисия принципът да имаме еднакво заплащане за еднакъв труд на едно и също място е принцип, който според мен е, е напълно уместен и аз нямам никакъв проблем да го подкрепя, тъй като това е в интерес на гражданите. Тъй като става дума за трансграничен проблем, аз не виждам с, с какво нарушаваме принципа на субсидиарността. Ние не засягаме а, правото на държавите членки да вземат а, законодателни а, е, решения относно условията на труд и прочее. Добре е да се разгледат всички тези особени мнения, изразени от националните парламенти и накрая да се вземе окончателното решение. Беше изпратено дълго писмо с много въпроси към правната служба, така че аз очаквам отговорите. Предлагам да следваме предложения график Целта на, национа... на общия пазар е да имаме по-добри възможности за работещите, а не да насърчаваме социалния дъмпинг или да накърняваме правата на работещите. И всичко това трябва да го имаме предвид при вземането на решения в бъдеще. Благодаря. Господин Хризагонос. Позволете ми да направя един коментар. От моя гледна точка няма нарушаване на принципа на субсидиарност. Говорим за паневропейски въпрос. И трябва да има единни правила, за да се справим с проблема. Трябва да запълним пропуските, да ги да коригираме сегашните а, пролуки, за да бъдат по-добре защитени работниците. Не мисля, че тук има проблем с субсидиарността. Председателят, благодаря. Не виждам други желащи да се изкажат. Сега ще а, се изкажа на чешки, за да бъда разбран по-добре osobně ten návrh komise považuji za невиваженý. Аз смятам, че предложението на комисията не е балансирано и създаващо проблеми, свързани с вътрешния пазар. По отношение на липсващия баланс от една страна има проблеми, свързани с справедливото заплащане. Това е в основата на директивата. От страна на новите държави членки има все още, фирмите все още имат конкурентно предимство по отношение на заплащането това засяга мобилните индустрии, като транспорта или промишлеността, свързана с изложбите, те не са достатъчно добре засегнати в това предложение. Има предложен максимален период като продължителност на командироването. Според мен трябва да има и минимален период, за който да въжи принципа за равно заплащане за равен труд на едно и също място. А, трябва да има еднакво заплащане при едни и същи условия и работа положена за една и съща фирма. И това е важно за обединения вътрешен пазар. Защо асистент в Кауфланд трябва да получава различно заплащане от неговият колега-асистент в Кауфланд в Полша. така че виждате, че проблемите свързани с това предложение са, че някои служители, някои фирми ще загубят своето конкурентно предимство – това проистича въпросът дали фирми от старите държави членки, които ще загубят своето конкурентно предимство, ще са доволни от това, защото те са имали предимство, когато са стъпвали на пазара в Източна Европа. Господин Кавадар. Е. Благодаря, господин председателю. Това е дебат а, след текста, който беше разгледан и гласуван от нашата институция. Директивата Болкенштайн. После тази, по която работи госпожа Гепхарт. Това предизвика доста бурни реакции, понякога основатели. Е, използва се в националните предизборни кампании на европейската кампания не беше толкова видимо. Дали ще се решат всички проблеми, съмнявам се. Но мога да ви кажа две неща. Законът трябва да почива на принципи, не обратното. Принципите не са подчинени на закона. Законът се създава от хората и трябва да се спазва и да отчита максимален брой принципи. Европейския съюз практикува свободно движение на хора, на капитали, на инвестиции. Парите, които създават богатство, са организирани по определен начин, разбира се, с а, различни нюанси. Знаете, че създаването на богатство а, има два крака. От едната страна това са парите и от втора страна а, това са така наречения капитал на работещите, а, капиталът, а, който се състои в а, възнагражденията на работещите. Текстът на комисията е първият стъпка за коригиране на една несправедливост, нещо, което се критикува в нашите държави членки и че сегашното състояние на командировъчните работници се твърди, че засяга националните трудови пазари. И също има опити за избягване на данъчно облагане. Ако комисията не разглежда само еквивалентното заплащане на командированите работници, независимо къде работят. Трябва да отчита факта, че не е приемливо някой, който идва от България, да получава по-низко заплащане, отколкото друг, който идва от Франция или Германия. Можем да си поставим въпроса за социалната закрила и финансирането на социалните системи. По време на предизборната кампания се използва доста често аргумента дали един полски работещ трябва да получава същото заплащано както един британец, например, полските работещи, българските работещи, чешките работеници са готови да работят за по-високо заплащане от това, което биха получавали в собствената си страна, за да могат след това да се върнат в собствените си страни, да използват тези натрупани средства. Председателят изрази известни критики. Аз съм съгласен, че текстът не е пълен. Социалните осигуровки ще са по-малък дял от заплатата на командирован работник. Например, някой, който идва от Румъния, няма да плаща същото, както друг, който идва от Германия или другаде. Разбира се, трябва да се обърне внимание на този въпрос на даден етап, но трябва да се примахне едно от основните изкривявания. Често това се критикува от, креди... от крайните партии и то не винаги без основания. Трябва да има правила, свързани с социалните осигуровки. Ако те са по-низки в държавата, от която идва съответният работник, това ще му даде конкурентно предимство. Един работник, който идва от Польша във Франция, въпреки че ще получава същата заплата като един френски работещ, неговата надница ще по-ниска, защото в Франция, например, се плащат много високи социални осигуровки. И за това, може би, комисията е решила да се разгледа този въпрос по начина, по който е представен. Крайните партии понякога основателно критикуват, че се стига до закриване на работни места и преместването им в други държави. Надявам се, че предложенията няма да са шокиращи. Добре, свършихме с точка 7. Преминаваме към 8 точка от дневния ред. Европейска обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост. След това ще дам думата на господин Кавада и на господин Звевка. Моля ви в изказванията си да бъдете кратки. Господин Звевка има думата. Имахме удоволствието с Жан-Мари Кавада и бившия ни колега който работеше по този въпрос, да присъстваме на пленарното заседание на обсерваторията в Аликанте. Имаше момент между институциите на Европейския съюз и други организации, които си сътрудничат с обсерваторията в Аликанте по отношение на правата на интелектуална собственост. За пръв път е, участвам в е, подобно заседание. Опитът беше изключително интересен. Ние слушахме различни гледни точки. Различни подходи бяха представени за достъп до пазара, различни решения за използване на нови технологии. Също чухме това, което беше е, казано и от лицата, които работят в тази обсерватория. Това бяха два много наситени работни дни. И разбира се е важно да продължим сътрудничеството между нашата парламентарна комисия и обсерваторията в Алеканте, тъй като голяма част от законодателството по този въпрос минава през нашата комисия. За това сътрудничеството ни с тази агенция е наложително. Жан-Мари сигурно ще представи от своя страна по-подробно. Няма да говоря прекалено дълго. Солидаризирам се с казаното от господин Звевка. Искам да обърна внимание, колеги, че това не е една бюрократична агенция, агенция, която се ползва от средства, които се използват много ефикасно. И на трето място това е агенция, която трябва да запази своята организационна и управленска независимост. но Изглежда има опити да се осложният правилата за работа на тази агенция, както често се случва. Може би по-добре да се управлява при по-низки разходи. Ние често говорим за субсидиарност. Искам да подчертая тук, че това е една агенция, която работи добре. Тя е, е част от службата за хармонизиране на вътрешния пазар. Занимава се с защита на интелектуалната собственост, на патентите, което е от полза за множество малки и средни предприятия в Европа, тъй като те нямат други възможности да се защитават. Те нямат нужните средства, за това очакват помощ от тази обсерватория. При сегашната обстановка в Европейския съюз е, мисля, че трябва да се даде дължимото на тези органи, които работят добре. Ще направя едно предложение. По време на пленарната среща имаше необходимост да се обясним какво може да се направи по отношение а, на фалшификатите. Това е огромен а, пазар, огромна мрежа. И тук можахме да констатираме, че е необходимо да се работи съвместно. Международната престъпност се развива с бързи темпове. Често се губи много време. Колкото повече фактори за замесени, толкова по-дълго време е необходимо. Този въпрос беше положително разискван. Основната част на нашата работа беше да ви трябва да се премини към по-задължително законодателство при борбата срещу фалшификатите. Беше поставен въпроса към представителите на частния сектор. Те трябва, според тях, трябва да се засили полицейския обмен по тези въпроси. И също участието на прокуратурите. Благодаря за вниманието. uh... <clears throat> uh Благодаря. Нека сега да видим точка 26 обмен на мнения по създаването на инструмент, който допринася за стабилност и мир. Отново давам думата на Жан-Мари Кавада. Si j'avais su, je serais venu plus tard. Pardon, excusez-moi. Euh, oui. Euh, ce rapport sur euh, la base. Този доклад е, за правното основание за инструмент за стабилност и мир ще бъде гласуван в след съответното ни заседание е, групата на социалистите иска да се подложи гласуването, а пък е, а, а, Комисията за външни работи иска гласуването да се проведе. Затова ще попитам какво е мнението и на другите групи, затова не съм предложил речение. Надявам се, че при тези условия ще се отнесете благоприятно да продължа работата си под тази тема. Едва ли ще можем да приключим работата преди месеца декември. Благодаря на всички вас и на всички политически групи. Мистер Фос? Господин Фос. Ähm, Благодаря. Готови сме да отделим време. И смятам, че ако някоя друга политическа група има потребност от обсъждане, можем да се съгласим. Госпожа Дълбо. Аз ще говоря от името на госпожа Гуталанд. Тя току-що роди детенце. Вече я поздравихме миналия път, така че сега няма нужда да поздравяваме пак с рождението на детенцето. Благодаря за отлагането на вота за правния инструмент, свързан с инструмента за постигане на мир и стабилност. Този въпрос беше разискван в комисията Юри. И трябва да разгледаме, според мен, други аргументи, преди да вземем решение по правното основание. Европейският съюз трябва да засили прино, прин, приноса си а, в изграждането на капацитет в нестабилни региони, а, особено с оглед на нарастващата опасност за сигурността в все повече региони. За да се установи такъв а, инструмент, той трябва да бъде съгласуван и с а, други политики, за да може действително да допринесе за стабилизиране на мира. А, ако допълнителните дейности трябва да бъдат финансирани с бюджета а, за а, сътрудничество, имаме нужда от допълнителни критерии. Те са договорени с ОИСР. Това означава, че обучение за военни части трябва да бъде допустимо само в крайен случай, когато става въпрос за защита а, на правата на жените, за защита срещу катастрофи и така нататък. А, ще е, цитирам а, а, членовете, които до сега са предвидени а, е, като а, правна основа и правно основание и смятам, че те не са валидни. Когато става въпрос за други дейности, то липсва списък. Предложението предвижда списък а, от а, дейности и а, съоръжения, които могат да бъдат а, предлагани. А, а тук има разлика с а, предложението на комисията, което не предвижда ограничение. Затова смятаме, че трябва да се изчакат обсъжданията в комисиите АФЕТ, СЕДЕ и ДЕВЕ, преди комисията Юри да гласува по правното основание. Мисля, че това е по-конструктивен и добър подход и той ще ни помогне да напреднем с това законодателно предложение. Припомням ви, че искахме да изчакаме правното становище на съвета. Ако имаме новини, от съвета. Ще се радвам да ги чуем. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожа Халтала. Как ще подходим към тази тема днес? Аз подкрепям предложението на социалистите и демократите да се отложи гласуването. но искам да кажа, че съм много изненадана от отговора на комисията на нашето запитване. Ние запитахме правната служба на комисията и а, искахме правно становище от тях. Луис Ромеро Рикуера а, изпрати писмо до нашата комисия. Ние получихме това писмо късно а, през нощта с дата 23 септември в него се казваше, че правната служба не е написала нищо във връзка с правното основание. Тоест, че има такова писмо, което разяснява правното основание на предложението на комисията. Аз не знам за такъв документ. комисията нарушава според мен принципа на лоялно сътрудничество между европейските институции и се питам защо това се случва. Според мен трябва да отправим повторно запитване, за да получим този документ с е, становището на правната служба по правното основание преди да продължим обсъжданията в нашата комисия. Госпожа Дълво е, е права, че трябва да изчакаме и правното становище на съвета не обсъждаме въпроса как сигурността и развитието се съотнасят, обсъждаме само правното основание на предложението и трябва да му се посветим изцяло, както предложи моята колега. Господин Хризагонос. Момент. Има нещо странно в това писмо адресирано към вас, господин председател от господин Луи Ромеро Локана. Искам да ви информирам, че няма трябва да ви уведомя, че комисията няма писмено становище по въпроса. Има ли някакво задължение? Тук става въпрос по-скоро за езиков проблем. Дали някой от комисията ще иска да коментира това? Не виждам желаящи. Мисля, че можем да се притържаме към предложението на госпожа Халтала и да повторим своето запитване към комисията. Господин Кавада, искате ли да коментирате? Euh, euh, към госпожа Делво искам да уточня към прецичи, че всъщност комисията записа, че за да регистрира факта, че няма становище а пък отговорът от съвета не е пристигнал. Няма никакъв отговор от съвета. Thank you very much. Uh, we have exhausted... Благодаря. С това приключихме тази точка от дневния ред. Сега продължаваме с заседание на координаторите при закрити врата. Всички, които нямат право да присъстват на закрито заседание, моля да напуснат помещението.